Hello everyone. Добър ден на всички. Сега пристъпваме към сесията след проведената дискусия. Първо трябва да ви направя съобщение, всъщност да се допитам до вашето мнение. След допитване до политическите групи искам да предложа на вниманието на пленарна зала предложение за промяна в дневния ред за утре дали дискусията върху откриването на преговори за споразумение с свободна търговия с е, Австралия и Нова Зеландия трябва да приключи с резолюция, която да се гласува по време на първата сесия през февруари. Има ли възражения? Господин Хелмут Шолц, заповядайте.